So, colleagues, let's go to the next... Uh... Сега, колеги, минаваме е, към следващите точки, две точки преди гласуването. Значи, първо ще изслушаме Александър Граф Ламсдор по е, две точки. Първо, в качеството му на ръководител на екипа за оценка на изборите в Либия 25 и 27 март, той ще, Господин Ламсдорф сега нека сподели с нас своето мнение по въпроса. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искал да информирам колегите за а, делегацията, която ръководех. спомняте си, че по принцип изборите бяха предвидени за юли Първата Значи веднъж бяхме през ноември, за да, да, да видим как, какви са първите резултати, а това, а в момента а, и направихме и втора вида. Както казах, не, страната е много нестабилна, разбира се, има много неясни неща, от, особено от гледна точка на сигурността. Мили, милицията е, успява няк да, да осигури някаква сигурност по места, но също от време, но няма много сблъсъци и процеса на а, преходният а, процес е бавен, но по принцип се развива в правилна подсока. За 9, за 9 месеца много малко неща се случиха, особено свързани с а, така развитието на конституционните дела. На практика ентусиазмът, на който бяхме свидетели миналия юли, се е изпарил до известна степен. Марко Правителството никак не е популярно. Всички смятат, че може да се направи много повече за развитие на нещата, но като че ли всичко свързано с Конституцията изглежда на хората много далечно, много абстрактно. Знаете, че страната е разделена на три региона – които по принцип би трябвало да изпратят 20 свои представители в Конституционния съвет, а този този съвет на, на, на практика още не е създаден, въпреки че Конгреса има за цел да го създаде. Защо? Защото все още не се знае как, какъв трябва да бъде състава на този съвет. И от една, от една страна хората очакват да гласуват, нали, за да състава на този съвет, а от друга страна обаче има неясно, неяснота от правна гледна точка за състава и образуването на този съвет. Върховният съд и, и Конгреса имат различни, различни мнения по въпроса. От една страна се смята, че те могат да бъдат назначени, от друга страна се смята, че само ако са пряко избрани, ще бъдат законни, т.е. ще придадат законност на този съвет. Така че много са представителите, делегациите на Европейския съюз, които посещават Либия по за 2-3 дни, но неправителствените организации, с които работиме и особено тези, с които работиме в най-тясно, получават помощ и те имат така някакво виждане за как нещата трябва да върват напред. И въпреки, че Европейския съюз малко вече се помори от е, участието си, мисля, че трябва да се възползва от е, е, присъствието си там, от това да работи с, с точно тези неправителствени организации. Аз Аз много се очудих от това, че е, Обединените нации, които имат делегация, които имат много широки възможности, вършат много работа, на, прак, на, на практика не са е, постигнали нищо свързано с конституционните въпроси, а пък Европейския съюз работи по това. Всъщност има един широк консенсус че следващата конституция трябва да включва шарията. Сега, тук не, не говориме за наказателното право, така както е залегнало в шарията, а просто за това, че е, гражданите смятат, че тяхната страна е, е носител на ислямските ценности и че това трябва да бъде отразено в Конституцията. Сега, как това ще отразява личните прави, права, правата на малцинствата, нали се не се знае. Не е също така ясно как ще, как ще се включат задълженията по силата на международните конвенции в националното законодателство. Защото Либия е страна по много конвенции, които по някакъв начин трябва да бъдат отразени в Конституцията. Така че и, и моделите са малко така не, не, не, неясни. Египетския модел не е модел за, за, за следване в момента, но при всички случаи те искат от нас да ги да ги подпомагаме. Ние не, трябваме да, не трябва да ръководиме и да се налагаме в този процес, но трябва да ги а, подпомагаме. А, избирателната комисия отговаря на, е създадена и отговаря на много високи стандарти, работи много ефективно, дори очудващо. А, но е, тя, макар и, макар и да съществува, е, сме в една много странна ситуация. Все още не се знае дали ще има е, причина за организиране на избори, т.е. този конституционен съвет. Но колко, но с, независимо от това, е, Централната избирателна комисия работи много добре. Сега в заключение ние трябва да продължиме да участваме, но трябва наистина а, да видиме какви са точно нуждите на Либия, а не само да вървим напред-назад, да пътуваме до там и обратно и да не, да не, да не си, да не да не се препокриваме с други е, международни организации, да видим с кои НПО работиме, нези, които вършат наистина много конкретна, ефективна работа. В е, доклада за оценка са включени много важни препоръки, на които трябва да стъпим и в заключение искам да кажа, че е, нашата делегация е, на място е в е, е, така лошо състояние, критично състояние, много, съм, много е малък личен, личния, много е малко личния състав, но необходимо е да попълниме, да укрепиме тази делегация, да има хора, които имат а, компетенциите. Така че ще трябва да е, продължиме да, да попомагаме тази страна, и, но затова трябва да разполагаме с е, необходимите е, средства. Благодаря, Александър. Беше много ясно. Вие засегнахте всички аспекти. Така че на практика мисли, че няма желащи да се изказват. Така че прекратяваме с това и преминаваме към следващата точка. Отново ти давам думата, Александър. Става дума за препоръката до съвета относно 68-та сесия на Общото събрание на ООН. Имате, имаш думата отново. да, това е моят ден днес. Чуда се дали да не го направя на немски, но добре, текста е на английски, но мога да поговоря малко и на немски. Нашият председател не говори шведски, той говори обаче английски и немски, така че този път на немски. В работната група за ОНЕ поработихме по препоръката до съвета като се опитваме е, да подходим парламентарно към въпросите. През март тази година проведохме много обстойни разговори с е, директора на е, дирекцията за многостранни взаимоотношения с международни организации. Разговорът в Европейската служба за външни действия. Разговорите бяха много ползотворни. На 18 април всъщност имаше вече възможност да се внасят изменения. Така че все още на 18 април изтича крайния срок, така че все още можете да внасяте изменения, ако желаете, от 11 до 18 е срокът правовата държава и всичко свързано с законодателството, с правния ред е от особено значение за нас в Европейския съюз. Можете да прочетете всичко, което сме предложили в текста. В първата точка още ни е. Говорим за това, че е, държим да се насърчава процеса на прозрачност е, в е, Организацията на Обединените нации. Това е процес, който ние отдавна настояваме да се развива по-бързо и по-ясно. Продължаваме да настояваме за това, макар че има вече известен напредък. Също време има и случаи, в които Нещата не се развиха в добра посока, а по-скоро тръгнаха назад. Е, е, става дума за постоянните места, за постоянните представители в е, съвета за сигурност. Има страни, които изобщо не желаят да обсъждат този въпрос, а ние смятаме, че е необходима реформа. Струва ми се, че това беше общата позиция на политическите групи в Европейския парламент. Държавите присъединили се е, към ОНЕ би трябвало да обсъдят този въпрос, колкото е възможно по-бързо. На второ място, в рубриката Права на човека ние разглеждаме и така, общият е, периодичен преглед във връзка с правата на човека. Става дума за един е, двустранен и многостранен диалог, е, свързан най-вече с защитата на населението, с една по-широка дефиниция на всичко това, което ние смятаме, че би трябвало да бъде предмет на защита в контекста на правата на човека. Генералният секретар също е, стран, многократно се е произнасял по тази тема, е, най-вече във връзка с ситуацията в Мали. Смятаме, че трябва освен това да е, засилим не само диалога в международен план, както и на двустранна основа, но най-вече да направим по-ефективен този преглед, е, универсален преглед, който се извършва периодично. Като дадем възможност по този начин и на неправителствените организации да действат по-ефективно. Е, да се противопоставим на нетолерантността, на негативните стереотипи и така нататък. Това е едно искане, което многократно поставяме е, към е, ООН. Е, естествено, ООН прави много в това отношение, но смятаме, че може да се засилят усилията. В Нью Йорк сме обсъждали многократно и темата за това как бихме могли да си сътрудничим и с изпълнителната власт. Ние, парламентът, парламентите изобщо, бихме могли да бъдем много по-полезни на изпълнителната власт. Много трудно обаче е да се включи една такава тема в дневния ред. Още на подготовката на 66-та сесия на Общото събрание се опитахме да включим е, тази тема в дневния ред. Не стана. Имам е предвид не само парламентарната е, асамблея, Общото събрание на Организацията на Обединените нации, но и изобщо всички парламенти но а, вие знаете как стоят нещата в Общото събрание. А, корейци, куби, кубинци а, е, седят заедно с французи, германци е, и така нататък, е, нещата не винаги <laughs> могат да бъдат подведени под общ знаменател, но за момента нещата са такива и очевидно няма да можем да ги променим. И така, на 20 май ще трябва да гласуваме тук в комисията и след това текстът ще влезе в пленарната сетия. Сия господин Преда има думата сега. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя колегата Ламсдорф. за отличния текст. Искам да изразя съжаление, че обаче, че няма да можем да приемем окончателния текст на време. Това ще стане почти непосредствено преди 68-та Генерална асамблея на Общото, Общо събрание на ОНЕ. Бих искал да направя някои коментари, които ще включа и в изменения, които възнамерявам да внеса. в част от текста се набляга на спазването на правата на човека и правовата държава. Аз мисля, че е добре да се добави и демокрацията и ще предложа съответното и съответните изменения в редица параграфи от текста. Съгласен съм а, с текста, съгласно който са необходими колективни условия, но смятам, че в някои спешни случаи можем и трябва да действаме дори когато няма консенсус. В случая с Мали отлично видяхме как може да стане това по точка Е, аз смятам, че не може да се иска от държавите членки да подкрепят цел, по която все още не са се споразумели. Говори се за единно место, място на Европейския съюз е, в Общото събрание, но преди това трябва да е, стигнем до консенсус помежду ни. По точка F Смятам, че трябва да укрепим ролята на ООН в ЕЛ, където се говори за Сирия. Трябва да се упражнява натиск върху всички страни. По точка М за Мали мисля, че там се, е, текста набляга твърде много само на военните аспекти на кризата и би, според мен можем да добавим няколко, някои аспекти, свързани с прехода към демокрация и политическия процес. Във връзка с е, договора за търговията с оръжия трябва да припомним е, споразумението, прието миналата седмица и, който финализира преговорите от последните години. По точка П. Смятам, че трябва да се добави диалог в областта на правата на човека за гарантиране на прилагането на препоръките на Universal Periodic Review. Края да се прикани съвет, да даде отчет за, е, да ни предостави отчет за различните сесии на общото събрание. И тези, всички тези предложени от мен изменения ще предложа писмено. Благодаря. Последния госпожа Мунис. Eh, благодаря, госпожо председател. Господин председател, аз искам също да благодаря на господин е, Ламсдорф за доклада и за прекрасното ръководство на работната група и за отличните отношения а, с а, ОНЕ. А, господин Преда спомена, а, че съветът трябва да информира парламента за прилагането на препоръките защото и в противен случай ние приемаме препоръки и много често тези препоръки не, не, не водят до никакъв конкретен резултат. Понякога ни се е налагало да припомняме какви са били нашите препоръки, да ги повтаряме и все нищо не се прави за тяхното спазване. Трябва да гарантираме една последователност и когато е, искаме нещо от е, държавите членки и от ООН, трябва да следим как то се прилага. Там, където говорим за ролята на Европейския съюз, е, международен план, трябва да допълним, че е необходима по-добра координация с, системата на ООН. По в препоръката за общото събрание имаше една препратка, която е изчезнала в тази годишния документ. Знаем каква е позицията по отношение на реформирането на съвета за сигурност. Парламентът също има позиция, която е потвърждавана в различни случаи и по-специално в доклада за многостранния характер. Европейския съюз има една дългосрочна цел и това трябва да се запази в текста въпреки че не всички държави членки. Трябва да се спомени и резолюция 325 от 2000 за превентивното действие, хуманитарната дейност, разоръжаването, демобилизацията и интегрирането в обществото. Н. Договора за търговия с оръжие. Може би трябва текста да бъде актуализиран, с най-новото развитие. А, по те, в текста за човешките права можем да споменим конвенцията на ОНЕ против корупцията от 2005 година. Защото корупцията е пряко свързана с човешките права. И трябва да поискаме върховната представителка ръководителката на службата за външна дейност да представи план за действие за прилагане на препоръките от конвенцията на ОНЕ, за да може наистина тази конвенция да донесе резултати. Трябва да се види докъде е стигнал процеса на ратифициране от държавите членки. Има измене... и важни изменения, които един член от групата ми ще предложи и те са свързани с към престъпленията против човечеството да се добавят престъпленията срещу околната среда. За да може да и този вид престъпления да се наказват. Предлага се също да се укрепи капацитета на Международния наказателен съд. И да се конкретизират всички текстове, свързани с околната среда. Ще предадем измененията. Благодаря. Санда, do you like to... Благодаря, господин Монис. Александър, искаш ли да кажеш няколко думи Имаш думата? Благодаря. Благодаря за хубавите думи, които казахте за работата, която сме свършили. Надявам се, че е, е, ще има е, изменения, които ще допринесат за един по-добър текст. Първият колега, господин Преда, говори за това, че ние желаем да допринесем за повече демокрация. Да, Е, подкрепа на демократичното развитие е, беше е, тема, която стоеше в центъра на вниманието още миналата година. Би трябвало да поставим обаче акцента отново в този контекст демократично развитие върху правовата държава върховенството на закона. Това, че по отношение на Мали може да се решават нещата, да, съгласен съм. Това, което казаха Мария и колегата Преда, да, актуализация на търговията във връзка с борбата срещу търговия с оръжие трябва да актуализираме нещата. И затова сме включили именно тази формулировка. По отношение на реформата на съвета за сигурност, е, най-вече е, Франция и Обединеното е, кралство имат по-особени позиции, но хубаво би било поне ние като представители на Европейска институция, на Европейския парламент, да тласнем нещата в посока на едно място за Европейския съюз. За съжаление, е, е, не можем да се надяваме на бърз успех. Е, не поставям, така да се каже, времевите хоризонти след една или две години, а по-скоро 5-10 години. Това, което и Йолайнен, ако правилно съм го разбрал, предлага е да включим най-вече е, всички от тези е, престъпления срещу околната среда, които са в е, особено драстични размери, прекалено тежки и биха могли да се интерпретират и като престъпления срещу човечеството. Да, струва ми се, че има наистина такива престъпления по отношение на в областта на екологията, които бихме могли да интерпретираме и така. Е, при всички положения аз се радвам на, от сега на измененията, които ще внесете. И ще поговорим отново. Що се отнася до графика, е, тъй като е, стана ясно тук, че някой се тревожеше от това, че закъсняваме, аз бих се съгласил и с много по-ранен срок, но нещата не зависят само от мен. 18 април е, е всъщност е, срока за внасяне на изменения. Е, много ви моля, поправете това, което е написано в програмата. 11 април не е правилната дата, не е точната дата, 18 април. А сега, Ана, по тази точка ли искаш да вземеш думата? Заповядай. Само да подкрепя това, което Александър Ламсторф вече каза. Ние е, като е, парламентаристи в Европейския парламент трябва на всяка цена да включим на първо място в нашия дневен ред е, подкрепата за едно единно седалище, е, а т.е. за едно място в е, съвета за сигурност за Европейския съюз. Това е изключително важно за нас. И струва ми се, че по този начин всъщност е, е, ще е, изчерпаме потенциала и на реформата, защото по друг начин няма да постигнем реформа в ООН. Конвенцията срещу корупцията, срещу корупцията естествено трябва да бъде подписана и ратифицирана не само всички държави членки, но трябва да започне да се прилага на практика. Защото а, незаконното обогатяване всъщност се криминализира по този начин. И ние знаем, че всички ние в всички наши държави не сме направили оптималното в това отношение. И ако желаем наистина да намалим степента на корупцията, включително и в политическите среди, които са очевидно свързани и с економически и финансови среди, трябва да предприемем радикални стъпки в това отношение. Това са въпроси, които трябва да се разгледат много сериозно и в е, подкомисията ДРУА, и в е, комисията по економически въпроси. Госпожа Гомес. Благодаря, госпожа Гомес. Сега приключваме с тази точка от дневния ред и преминаваме към гласуване на проекто резолюцията относно доклада за напредъка на бивша Югославска република Македония. Господин Ховит, иска да ви да кажете нещо. Само искам да кажа три неща. Първо, ще си спомните, спомняте си най-вероятно, че ние отложихме гласуването поради кризата в Скопие и ние не искахме да говориме преди а, да говориме с двете партии. Знаеме, че междувременно нещата протекаха успешно, двете партии участваха в гласуването. Защото се спомняме какво стана в края на декември. И мисля, че наистина решението, което взе председателя Брок и тази комисия за отлагане на гласуването беше много целесообразно и разумно. Второ, гласуването, надявам се, днес ще, ще протече в една много конструктивна атмосфера. Второ. Местните избори бяха проведени вчера, затова това не е момента сега да ги обсъждаме, но мога да ви кажа, че аз много отблизо следа а, всичко, което се пише по въпрос и искам да ви промен, да ми спомена също така, че диалога на високо равнище ще ще продължи е, следващата седмица най-вероятно, като ще има посещение в Скопия, и а, резултатите ще бъдат докладвани на съвета. Що се отнася до компромиса, Няма да навлизам в подробен анализ на нещата, но просто бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка за постигането на консенси и наистина колегите от различните политически групи така направиха усилие и наистина отстъпиха, за да можем да постигнем, може би, най-добрия резултат. Председателят бих искал да ви поздравя, господин Холуит, и за това, че предружихте комисара Фюле и с така сега и спомогнахте за развитие на процеса в страната. А сега давам думата на госпожа Янако. Господин председател, оттеглям изменение 44-то. Добре. На трета страница, втора, трета страница. Някой още? Господин Гомоцакос иска да вземе думата. И екфеси и ψήφιση για την έκθεση ανα... Господин председател, гласуването беше отложено заради политическите събития в Македония. Днес бих помолил дали да ми кажете дали това е прецедент и дали други доклади ще трябва да, бъд, да бъдат отлагани, защото в съответната страна има политическа нестабилност. Прецедент ли? Е? Или това просто ще бъде изолиран случай? Смятате ли, че за отношение на други страни, когато сме предвидели гласуване и същевременно възникне някаква негативна ситуация в страната, пак ще се отлага е, гласуването, докато ситуацията се нормализира. Дали с това създаваме прецедент? ние сме политическа институция и след като постигаме политическо споразумение, след като сме съгласни, се придържаме към поразум, постигнатото споразумение. Александър. Това е въпроса, съвсем накратко. Няма нищо необичайно в това политическите групи да се споразумеят да отложат гласуването във връзка с напредъка в дадена страна в резултат на ситуацията там. Така че не разбирам просто тревогите на колегата. И освен това, още нещо, което каза Ричард във връзка с втора точка. Защо така редакционно променяме нещата в името? Да, в. на дневния ред нещата са в ред, казва председателят. Но ето, виж, е, е, е погледнете тук сега е, при компромисите и измененията е, има промяна отново и е, в изписването на името и на сега, компромисните изменения са договорени от докладчиците в сянка. Всъщност, това отразява изцяло постигнатото споразумение. Просто не трябва да бъдем едностран, едностранчово на на Въпрос е колкото може по-често да се използва думата Македония, Република Македония и така нататък. Целта е да имаме един конструктивен текст, който да удовлетворява всички. На практика имаме име такова, каквото се е, използва в е, е институциите на ОНЕ. Тук Използва се и думата македонски, което също отговаря на текстовете на ОНЕ. И тук специално в, в нашия текст това е споменато много малко, за да няма а, допълнителни така а, разразяване на страсти. Сега гласуваме. Изменение 1 за против, въздържали се, приема се. 21 за против, въздържали се, отхвърля се. 22 да против, въздържали се, отхвърля се. 25 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 1 за против, въздържали се, приема се.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 Четвърти компромис за против въздържали се. Приема се. Пети компромис за против въздържали се. Приема се. Сега 105 за против въздържали се. Отхвърля се. Сега шести компромис за Извинете. Шести компромис с е, устно изменение 1. За, против, въздържали се, приема се с устно изменение. 66-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 67-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 68-то. За, против, въздържали се, приема се. 70 за против, въздържали се, приема се. 71 за против, въздържали се. Трябва да провериме. 71 изменение, електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с, 20, с 28 гласа. Седми компромис за против, въздържали се, приема се. 75 за против, въздържали се, отхвърля се. Осми компромис с устно изменение 2 и още едно устно изменение. Ще прочета предложението. Значи, след първо изречение да се каже да положително и да се честват общи събития с други съседски страни. Докладчика е съгласен. За, против, въздържали се, приема се. С устните изменения. Изменение 76 за, против, въздържали се, против, въздържали се, приема се. Девето изме, е, девети компромис, извинете, казва 182 казва по-скоро доклад отвърля се, 80 за против. Въздържали се трябва да проверим по електронен път. Приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 88 за против. Въздържали се, отхвърля се. 81 за против. Въздържали се. Трябва да проверим. 81 моля. Гласувайте. 81. Отхвърля се. 93-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 94, 5, 6, 7 еднакви за, против, въздържали се, отхвърлят се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се, 99 за, против, въздържали се, отхвърля се, 100, две части, първа част, за, против, въздържали се, приема се, втора част, за, против, Нека да провериме електронно гласуването по втората част. Край на гласуването. Отхвърля се. 101 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 108 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Десети компромис за против. Въздържали се. Приема се. 117 не, докладчика господин Ховит. Европейската комисия влезе в контакт с секретарията тази сутрин. Предлагаме да подобриме текста под формата на устно изменение. Ще го прочета в момента. Просто за да бъде малко по-ясно приветства под продължителните усилия и по и по-специално закона за е, държавните служители и така нататък. И защото в текста имаше допълнителни усилия за гарантиране на прозрачност и професионализъм и да се добави и да се. Е, за... а, става дума за три реда. Не, не ли не е необходимо да ги, да ги повтарям? Така. Не, така. Има ли някой против? Не. В такъв случай нещо, нещо да, да, да, да, да гласуваме 117 с а, е, предложението. Приема се.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 Край на гласуването. Приема се с един глас повече. 14 компромис за против, въздържали се, приема се. 15 компромис за против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, приема се. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 146 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 150 за против, въздържали се, прехвърля се. 151 за против, въздържали се, приема се. 152 за против, въздържали се, приема се. 153 за против, въздържали се, отхвърля се. 154 за против, въздържали се, приема се.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 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим добре. 166. Край на гласуването. Приема се. 167 за против. Въздържали се, отхвърля се. 170 за против, въздържали се, приема се. 171 за против, въздържали се, приема се. 182 за против, въздържали се, приема се. 183 за против, въздържали се. Трябва да провериме. 173 Отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 19 компромис за, против, въздържали се, приема се. 20 компромис, приема се. 191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 И сега по, по електронен път гласуваме цялата проекторезолюция. Ана. Да, проекторезолюцията се приема с 38 гласа, 39 всъщност, 13 против. Е, благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Благодарим за сътрудничество и с това приключваме гласуването. Е, сега прекратяваме временно заседанието до 17.30 до пристигането на господин Романо Проди.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 Colleagues. Колеги, е много ви моля, нека да започнем нашата работа, нашето обсъждане с господин Романо Проди, специален пратеник на, на ОНЕ в Сахел. Ще разговаряме с него за положението в региона. Знаете, че миналия септември ОНЕ обяви своята стратегия за Сахел. Знаете, че ние също имаме наша стратегия за Сахел от 2010 година, така че тези две стратегии трябва по някакъв начин да бъдат а, синхронизирани благодарение на нашия колега Панзенич, шеф на делегацията, ръководител на делегацията за а, този регион. Към нас е, се, присъединиха господин Белкасем от Алжир, господин Бекади от е, е, Алжир и господин Бенеким от Тунизия. Господин Акаби обаче от Либия не можа да дойде. Той в последния момент отложи своето пътуване. Господин Брок е някъде в някакво задръстване в Германия предвид а, економическата а, економ, бурното економическо развитие в Германия. То... Е- така че господин Проди е с нас. Той с, за 10 на минути ще ни представи положението в региона и след това ще обсъждаме неща. Преди всичко искам да ви благодаря за поканата да участвам в е, това заседание. Развълнувам се да се върна в Европейския парламент. Това ми напомня младите години. Искам съвсем накратко да ви представя положението в Сахел и особено в Мали, но бих искал малко да разширя картината а, и отвъд тази страна. Сахел е огромен регион, който се простира от Атлантическия океан до Еритрея и който включва една ивица, който представлява ивица 1000 км широка, е, включва Мавритания, Буркина, Фасо, Нигер, Чад и Мали. Но, разбира се, е, естествено е Мали да е в центъра на нашето внимание. Винаги внимателно съм следел всички въпроси, свързани с мира – Френската намеса беше наистина необходима, защото страната беше на ръба на пропаста. Екстрем... Когато екстремистските групи настъпиха към Бамако, положението стана критично и трябваше на всяка цена Франция да се намеси. Така отчасти бяха решени проблемите, но не в... Но това не носи решение за бъдещия статут, бъдещото решение, не военното решение в региона. Франция възнамерява да се отегли и да остави отговорността за стабилността на страната на националната армия в момента Организацията на Обединените нации обмисля какъв вид военно присъствие да гарантира. Така че проблемът не е само военен. Необходимо е да се обмислят и политическите аспекти. И особено населението в северната част, което доста дълги години е било маргинализирано и в економическо, и в политическо отношение. Трябва да започнем от нула един процес на помирение, който преди, в миналото беше опитван неведнъж. Проблемът не е от вчера – трябва всички да седнем на масата на преговорите и да дадем гаранции, че веднъж след приключването на преговорите, резултатите от тях ще се прилагат стриктно. Два пъти до сега в миналото се е стигало до някакво споразумение, но след това нямаше достатъчно политическа воля то да се прилага. Какъв ще бъде пътния лист? То вече има предложения. Предвидени са избори през юли тази година. Разбира се, ще бъде трудно, защото още от сега трябва да започне организацията – на тези избори. През юли метеорологичните условия в Мали не са най-благоприятните, но така или иначе международната общност трябва да започне подготовката на изборите, за да можете да се състоят възможно най-скоро. искам да пиша това в по-широк контекст. Развитието в Сахел, който е, е най-бедният регион в света, където има най-низк, едно от най-низкото равнище на доходи на глава от населението. Освен това, региона страда от честа суша и това води до проблеми с прехраната. Ние разработихме една а, глобална стратегия, която почива на четири стълба. Първият е мирът и стабилността в Мали. Вторият сигурността на хората, хумани... на хуманитарните проблеми, породени от редицата конфликти, огромния брой бежанци, хора, нуждаещи се от хуманитарна помощ. Между 4, от 400 до 500 хиляди изселени лица, които са били принудени да изоставят дома си за да се преселят или в южната част на Мали, или в съседните държави. Друг важен елемент от нашата стратегия е стабилизирането и развитието на целия регион. Тоест, не можем да се задоволим с усилия само в една страна. Генералният секретар на ООН е заяви, че най-важното е да се разбере, че нито една от петте държави в региона не може да се развива изолирано от другите. Никога е, няма да успеем. Никога до сега не е организирана, координирана стратегия за развитие на а, всичките страни от региона. Необходимо ни е да разработим такава координирана стратегия. Вече започнахме работа не трябва да се опитваме да налагаме нещата отгоре. Трябва да мобилизираме а, базата. Има, имаше вече няколко заседания, на които беше направен опит да се определят различните насоки на развитие. Селско стопанство, подпочвени води, а, инфраструктура, образователна система, система на здравеопазване – развитие на енергетиката, децентрализация на е, е, системата на е, енергоснабдяване. Всичко това изисква кредитори от целия свят да се притекат на помощ. Аз започнах да обикалям различни страни, дори и по-малки държави, и трябва да ви уверя, че навсякъде бях изслушан внимателно. Разбира се, не трябва да забравяме и страха от международния тероризъм. След всичко, което ни сполетя в миналото, Ирак, Афганистан, Ливия, където общественото мнение беше разделено, за първи път международната общност заявява ясно волята си да се бори с международния тероризъм и да му попречи да завземе този регион. Международната общност трябва да се възползва от тази положителна динамика и бих казал, че можем все пак да гледаме нещата, на нещата по-положително. Днешна Африка не е Африка от преди 7 или 8 години. Днес е, в не, там се случват събития, на които не можехме да се надяваме преди години. Не трябва да си поставяме твърде амбициозни цели, да, трябва да по, напредваме стъпка по стъпка. Първата цел е Сахел да се обедини и да държавите в него да започнат да си сътрудничат, за да могат да се развият. Това е ясна, конкретна цел – дискусията след малко ще мислим точно при какви условия международната общност може да подкрепи региона. Европейския съюз вече даде своя принос и ще продължи да го дава. Трябва да видим какво може да се направи в международен план за да постигнато тази цел. Благодаря много, господин Проди заедно с господин Данжан, който е заместник-председател на Комисията по отбрана. Бяхме в Мали, върнахме се в събота. Нещата са много по-сложни, отколкото изглеждат от тук и съм сигурна, че господин Данжан ще наблегне на проблемите, свързани с сигурността в страната. Френските сили ще се оттеглят и те подготвят условия за преминаване към мисия на ООН. Това зависи обаче от, от гласуването в Общото събрание. Същевременно се подготвя и про подготвят се избори, които ще имат за цел да легитимизират властта. А сега се обръщам към госпожа Жоли и други колеги да взема думата, но много ви моля, не надвишавайте двете минути, които ви се отпускат. Госпожа Жоли, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Проди за това, че дойде тук да сподели с нас своето мнение, своето познаване към региона. Знаеме, че положението в Мали е сложно и е необходимо да след преврата от 22 март 2012 година е, малийски, малийските правителствени войски отново се завърнаха в местата, откъдето се бяха оттеглили с помощта на френск, френските сили. През феврари 2013 година бе организирана конференция за донори за Мали, като цел, целта е да се позволи на страната да се реконструира и всички малийци да участват в реконструкцията на своята страна. Доколко стратегията е, е пред адаптирана към ам, увеличаване на успехите, които се дължат на френската интервенция, доколко е, Европейският съюз ще участва и ще присъства след оттеглянето на французите, за да под... поддържа мира и подкрепя малийското правителство. Какви са полуките, които трябва да извлечем от тази криза за по-нататъчна стабилизиране на положението в региона и за бъдещите действия на службата за външна дейност и разширяване на сътрудничество. по какъв начин ще се е, е, укрепят е, военните и гражданските структури в Мали и доколко Европейския съюз ще може да участва. за, подпомагане на страната по пътя на економически и политически стабилност. По, по какъв а, начин може да се стимулира националното помирение и националния диалог в рамките на целия диалог на високо равнище за мир и стабилност в страната. Сега давам думата на господин Данжан, който е председател на комисията по отбрана. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Проди. Е, ние споделяме вашите мнения след е, като се завърнахме от посещение в е, Мали и Нигер. В Мали опасността е голяма и военните успехи е, които са несъмнени, могат обаче да се окажат само иллюзорни, ако не успееме да ги стабилизираме в дългосрочен план и ако не се предприеме един политически, институционен процес и един задълбочен диалог, който да спомогне за реконструирането на разпадащите се малийски институции. В Бамако имаме събеседници, хора, от, които имат дълбоко разбиране, но които съще, същевременно не могат да се упрат на е, никаква институция. Просто има една, една институционна празнота и ние се опасяваме много че няма съответствие между графика на Европейския съюз, на Франция и на другите оператори. Аз разбирам, че Франция иска да е, изтегли колкото се може по-бързо своите войски или поне част. В крайна сметка не е нейна работа да осигури, осигурява стабилност в продължение на години. Но същевременно искаме много бързо да се, да се проведат избори и да се започне започне един национален диалог, колкото се може по-бързо. И тези три събития някакси не могат да се впишат в едно и също времево пространство и будат много загриженост. но е, струва ми се, че има голямо объркване между различните заинтересовани страни и оператори. Имаме към 15 на представители на ОНЕ, на ОИСР, на Европейския съюз, на Африканския съюз, на военни структури. Боя се, че ще има много голямо объркване, ако нямаме едно по-координирано сътрудничество тук и на място. Така че Боя се, че ние в момента се, че след завръщането сме, сме повече загрижени и по недоумяващи, отколкото в, преди да посетим тези две страни. Е, има много опасности, вярно едно. струва ми се, че трябва да има малко политически волонтаризъм, за да върнем легитимността на а, малийските институции, но също време трябва да бъдем и реалисти и да бъдем много внимателни. Госпожа Гомеш. Uh, Господин Проди, бих желала да ви попитам всъщност очаквате от Европейския съюз? В момента правите оценка на потребностите, на нуждите, съобразно с потребностите на региона. И тъй като ние ви подкрепяме, както знаете, Ще поискате ли от Европейския съюз да окаже една по-голяма подкрепа, отколкото до сега? Както финансова, така и политическа. Ситуацията в Мали и в целия регион е, би трябвало да се разглежда в контекста на конфликта е, изобщо в целия регион. Вие знаете, че има връзки с Либия. Е, след промяната на режима на полковник Кадафи, там настъпи промяна. Освен това, връзките с Централна Африканската република, с Нигер, ситуацията в Гвинея Бисао, ситуацията във връзка с наркотрафика, с организираната престъпност и така нататък. И също времено във връзка с Западна Сахара има и друг конфликт. Така че как разглеждате ситуацията в региона в контекста на всичките тези конфликти? Благодаря ви. Веднага давам думата на следващият оратор, защото след това ще трябва да дадем време и на председателят Проди да отговори на вашите въпроси. Господин Байдъл. Благодаря, господин президент. Благодарим ви за това, че сте тук. Вие ще бъдете човекът, е, който ще е, представлява международната общност в този регион. Познавате много добре региона и е, аз мисля, че това ще бъде един чудесен повод да поговорим предварително с вас. Поздравяваме при всички положения избора ви за тази функция. И така, има непрекъснато нови проблеми, е, проблеми, които не можеха да бъдат предвидени. Но също време аз се връщам и на всичко това, което отдавна е на лице там и за което говори е, госпожа Гомеш. Е, всички тези конфликти, които представляват един огромен конфликтен потенциал и то най-вече проблема с Западна Сахара. Мароканското правителство наскоро експулсира на практика група от депутати от Европейския парламент, които искаха да посетят Западна Сахара. Същото се случи и с специалния праметик на ООН, с пратеника на фундация Кенеди. Така че моят въпрос към вас, господин Проди, е ще положите ли усилия нашата мисия, която е уникална по своя характер, да в този регион да е, започне да действа и в Западна Сахара, така че да се блокира дестабилизирането е, на региона от е, Западна Сахара. Госпожа тук. Благодаря. Имам два въпроса към господин Пароди. Първият е свързан с туарегите, които са номадско население и не са само малийци. Е, има националистически търкания. Какво е вашето становище? Какво ще се направи за оцеляването на туарегите в региона? Вторият ми въпрос е свързан с важната роля на малийската диаспора в Европа и по-специално във Франция. Как може тя да допринесе за решаването на проблемите? Малийската диаспора финансира в до голяма степен живеещите в мали роднини – е, как смятате да ги приобщите към е, е, търсенето на решение в Сахел? Благодаря. Благодаря, господин председател, господин Проди. Аз съм докладчик на парламента по темата правата на човека в региона Сахел, Западна Сахара. Естествено, разглеждаме нещата в, в един по-широк географски регион. Включваме и Алжир, и Марокко. Разглеждаме нещата във връзка с шарията като основа на законодателството в една голяма част от държавите, контрабандата, наркотрафика, ситуацията в Гвинея Бисал, в Нигерия, в Нигер – но свързваме нещата и с Ашаба в Сомалия. Страни като Катар са миролюбиво и приятелски настроени, но същевременно бихме могли да ги включим в усилията за стабилизиране на ситуацията в региона. И като имаме е, предвид и интервенцията на Франция в е, Мали, е, смятам, че бихме могли да мислим и за възможностите за е, стабилизиране на ситуацията в Нигер, така че е, хората там да не е, продължават да страдат. Нашата мисия би могла да има един по-широк периметър на действие след като постигнем естествено първата цел мир, бихме ли могли да мислим за една обща африканска валута, така че да свържем нещата и с економическото стабилизиране и развитието в Европейския съюз? А, сега, казва председателят, ще дадем думата и на нашите гости от държавите от Магреба, Започваме с е, господин Белкасем от Алжир е, и ще следваме азбучен ред е, при даването на думата на нашите гости. Благодаря, господин председател. Много съм щастлив, че ни беше отправена покана от Европейския парламент да обсъдим проблемите на региона Сахел. Напълно споделям мнението на господин Проди, който вече започна да подготвя почвата, а това е нещо много трудно. А ние много знаем коя е основната причина за дестабилизирането на Мали. Това е тероризмът. Терористите, които заплашиха страната, и а, тероризъм, който трябва да бъде заличен, да бъде унищожен в този регион. Ако искаме да постигнем тази цел, обаче трябва да прекратим финансирането му. Което идва от а, трафика с оръжия, откупите и трафика с наркотици. Наркоци... Наркотиците се разпространяват все повече в региона, това е бедствие, което засяга огромен брой страни. В последно време моята страна успя да прекрати с, с, трафик на 157 тона хашиш, да залови 157 тона хашиш. Така че, както ви казах, най-важно е да се борим срещу източниците на финансиране. Напълно съм съгласен също с вас, че трябва да обединим усилията в областта на гарантирането на сигурността и на развитието. Много важно е да се е, възобнови процеса от 2011 година партньорство за сигурност и развитие Алжир 1. Ние сме готови да организираме и втора среща Алжир 2, за да възобновим процеса на партньорство в, за гарантиране на сигурността и развитието на региона. Вие напълно уместно казахте, господин Проди, както и някои от колегите от Европейския парламент, че в региона има много сериозни предизвикателства в областта на сигурността. Тероризмът е транснационално явление. Моята държава спря една, агресията на една международна терористична група, която се целеше в база за втечнен, инсталация за втечнен газ. За щастие, Алжир пое своята отговорност и не позволи на тази терористична групировка да вземе заложници и да ги отведе директно в Мали, за да ги използва за шантаж обезопасяването на границите е изключително важно. Тук ви представяме документа заключение от акшот, където са представени становищата на страните от региона и мисля, че този документ може да бъде основа за вашите дискусии и размисъла за намиране на решение. Алжир винаги е била за политическо решаване на проблемите в Мали. За тази цел обаче е необходимо да се приеме, възприеме подход, който да не изключва никого от този диалог. За да подкрепим вашите условия, както каза един от евродепутатите, трябва да се координират всички представители? И как, как възнамерявате да координирате усилията на всички представители, господин Проди? И както каза една от вашите колеги, трябва да се включи и диаспората, да се създаде един комитет на мъдреците сред диаспората, за да може и те да допринесат за намирането на решение. Ние се нуждаем от една силна държава в Мали, която да може сама да решава своите проблеми, да намира трайно решение на тях. Трябва да върнем на тази страна и на този, на малийския народ надеждата. <clears throat> Благодаря, господин Кабири. Мароко. Мерси, мсье президент. Благодаря, господин благодаря, господин председател. Те ще са няколко, така че по две да си ги делим. Те не са дълги. Благодаря, господин председател. Представям се господин Акбири, председател на Комисията за външни работа в Мароканския парламент. Господин председател, господин специален пратетник на генералния секретар на ОНЕ, скъпи колеги и депутати от Европейския парламент. Искам да ви благодаря за поканата към е, Марокканския парламент да участва в днешната дискусия, посветена на положението в Сахел и Сахара. Смятам, че това заседание е изключително своевременно – в, а, точно в подходящия момент по три за нас много важни причини. Първо, влушава, явното влушаване на сигурността в региона. Явно влушаване на ситуацията в регион, който, както каза господин Пролив, е 5000, е, е, дълъг, 5000 е, км на дължина и на ширина. И влушаването на сигурността засяга огромни разстояния, което не е било никога до сега в познатите ни конфликти. Втората причина е, размножаването на заплахите. От една страна заплахата от тероризъм, огромния трафик на оръжия, огромния трафик на наркотици, който включва дори и страни от Латинска Америка, които изпращат дрога транзитно през региона, за да стигне по-далеч, най-често в Европа и накрая трафика на хора и незаконната иммиграция. Третата причина е умножаването на актьорите. Т вече тук не сме само до Алкайда в ислямския Магреб, има Ал-Шабак, Ал-Харам и а, други малки групировки, които са подчинени на по-големите терористични организации. Марокко привлич, привлече вниманието върху ситуацията в зоната, привлича вниманието от години насам и то на най-високо равнище. Е, крал Мохамед VI, държавни ръководител на Марокко, посвети част от тронната си реч на 31 юли 2010 година на терористичната заплаха в региона. За жалост, обаче, нямаше кой да го чуе тогава. Марокко е за териториалната цялост на страните от региона. Е, когато възникна сепаратистското движение в Северна Мали, Марокко категорично подкрепи запазването на териториалната цялост на страната. Франция, чиято смелост приветстваме, и чиято намеса беше легитимирана от генерал секретар на ООН, свърши похвална работа. Тя запази живота на държавата Мали. Ако не беше нейната намеса, положението щеше да е драматично. Марокко допринесе с хуманитарна помощ за е, бежанците от Мали и от други страни в региона. Освен това, Марокко предостави 5 милиона долара на СДО. Какви решения могат да бъдат намерени? Една сам, държава сама не може да се справи. Трябва да обединим усилията на всички страни от региона, да гарантираме сътрудничество с страните членки на Европейския съюз, които са точно мишените на тероризма. Друг важен аспект е интеграцията на страните от Магреба. Това е потребност не само от економическа, но и от гледна точка на сигурността. И в заключение ще кажа, че не е достатъчно намесата само на група държави. Марокко е готова да предостави своя опит на разположение на Европейския съюз и на международната общност. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря за това че ни поканихте тук в Европейския парламент. Благодаря и за интереса проявен към хуманитарните проблеми в този регион. Френската намеса в, в Мали Е, подпомогна, спомогна за борбата с тероризма в тази страна. Но както каза и колегата, тероризма не признава границите. Тероризма е основния проблем в този регион. И тероризма не е плотна идеология, той е последица от кризата, от една една криза, която има различни аспекти, включително и е, трафика, търговията с наркотици и трафика на други продукти и плодове включително. Положението в Мали е много сложно, но се отразява и на съседните страни Алжир, е, е, Тунис, Либия. Тероризма в в региона и то след арабската пролет и след промените в арабските страни, се засили просто защото в Ливия, например, се увеличи трафика на оръжие. Това доведе до повече корупция, до повече тероризъм и до размножаване и разпространение на тероризма в региона. Ние заклеймяваме тероризма и наистина сме загрижени пред, предвид положение, несигурното положение, което цари в Мали, в целия регион и по-специално в Северно Мали. Ние настояваме да се запази териториалната цялост на Мали, ние осъждаме и заклеймяваме заплахите отправени от, от въоръжените групировки Приветстваме френската инициатива и европейската инициатива за разрешаване на проблема и а, решението на Франция да изтегли своите сили от Мали. Ние разбираме желанието на Франция и смятаме, че е необходима истинска политическа воля за решаване на а, проблема по мирен път. Трябва да се направи всичко, за да се спазва международното право. Необходима е една мирна инициатива, една инициатива за възстановяване на стабилността и в чрез а, и уважението на човешките права. Само по този начин ще има положително развитие в региона. Тунис прие по време на донорската конференция, пое ангажимента всъщност за финансиране на някои дейности, да допринесе за модерни... възстановяването на Мали, за реформирането на малийската армия и обучението й. От политическа гледна точка ние настояваме за най-скорошно организиране на още избори. Трябва да се намери мирно решение, да се изработи един стриктен и ясен а, план за действие, за да може проблема постепенно да се реши по ефективен за всички начин. Благодаря ви. Okay. La <laughs> е, е, ringrazio di essere qui, eh, Presidente Prodi. E le hanno già chiesto sul ruolo dell'ONU. Добре дошли, е, господин президент. Проди, вие говорихте за ролята на ОНЕ. Е, нека да се спрем и на политическото въздействие, най-вече е, във връзка с следните два въпроса. Първият е, въпрос, който искам да задам, е свързан с специалната политика на сигурност в този регион, която бе въведена през 2001 година. След 11 септември и която бе свързана и с економическото развитие, което е всъщност в основата на проблема. А след това събитията в Либия също се отразиха на ситуацията в региона, както и събитията в Мали. Струва ми се, че Европейският съюз би трябвало да обедини усилията си с ООН и да насочи усилията си към тези четири основни стълба, за които вие говорихте. Още повече, че ние имаме на политика на съседство в Европейския съюз, която в миналото нерядко е била пренебрегвана, но междувременно чухме е, и от е, представителите на е, Алжир, Тунис и Марокко, че би трябвало да допринесем за повече стабилност. времено има и още един аспект, който е свързан с демокрацията, с парламентарното измерение. И това е един много важен аспект. Освен това, мисля, че би трябвало заедно да помислим за това как да преодолеем колониалното отношение на някои от е, държавите членки в Европейския съюз. Но при всички положения е, трябва да действаме заедно, съвместно. Господин Сала Франка има думата сега. Позволите ми е, господин председател, да ви поздравя за това, че организирахте това заседание и още повече, че сте поканили и председателите на парламентарните комисии по външни работи от трите страни Магреб. Благодаря много за това, че сте тук, госпожи и господа, за да поговорим по ситуацията в региона Сахел. Господин Проди, вие винаги сте бил един добър приятел на парламента в Европейския съюз. Имаше един период, в който кризата започна да се разраства и струва ми се, че в момента трябва да поставим акцента върху сигурността върху мира и сигурността. И също времено трябва да помислим за това как бихме могли да свържем нещата с Средиземноморската асамблея и Средиземноморския съюз. Аспекти, на които се спря и колегата Държава. Смятате ли, господин Проди, че различните органи, е, които действат е, и в държавите от Магреба и изобщо в региона, биха могли да обединят усилията си да постигнем повече. Греем Уотсън. Благодаря, господин председател. Е, държа да ви кажа колко се радваме, че именно човек като вас, който разполага с толкова много опит, ще отговаря е, за Сахел е, по линия на ООН. Вие сте специалния пратеник и се надяваме да работим заедно. Всъщност, е, какво можем да направим? Можем да подобрим нашия капацитет по отношение на работата с правителствата, но същевременно и да допринесем за едно по-добро развитие на гражданското общество навсякъде в е, региона. И на второ място е, бих е, искал да ви попитам. Климатичните промени могат ли да влушат състоянието, положението в региона и бихме ли могли и по тази линия да очакваме едно подобрение? Благодаря, господин председател. Господин Проди има въпрос във връзка с Мали. Е, знаем, че там първо възникна политическата криза, преди да се стигне до криза с сигурността и военна намеса. Сега говорим за стабилизация, за организиране на предстоящите преговори, ба, ба, избори а, и се говори за мисии за наблюдение на тези преговори. По какъв начин в този контекст виждате участието на ООН, приноса за организирана предизборния процес? Аз ръководих мисия в бряг на Слоновата коска и там ООН сертифицира изборите. Възнамерявате ли и в този случай да си послужите с този похват? И ако е така, какъв е графика ви? Възм... И въз... ще бъде ли възможно това да стане до юли или най-късно август? Благодаря ви. Uh, Проди. Prodi. Господин Разбира се, има различни гледни точки за Мали. Вие вече предоставихте една огромна количество помощ, няколко много голяма помощ за дългосрочното развитие, хуманитарната помощ и така нататък. Но какво ще кажете за дългосрочното сътрудничество между ООН и Европейския съюз за управление на тези средства и каква е ролята на другите международни актьори в, за положението в Мали и за развитието му? Господин председател, имате думата. But I in English if you want, you know, but... Искате да говоря английски? Така правя го в е, комисията, но не в парламент. Е, това са европейските правила, в крайна сметка. Е- Благодаря ви за всички въпроси. Ще се опитам да отговоря на всички няма да е лесно, ще бъда съвсем лаконичен, но ще се опитам да съм изчерпателен в отговорите. Имаше поредица въпроси, зададени от госпожа Жоли във връзка с ангажимента, участието на Европа. Европа е поела много силни ангажименти да окаже техническа помощ 1 април 2013 година, т.е. преди няколко дни, ние стартирахме мисията в Мали за подготовка и обучение. Изключително важна мисия която ще трае 15 месеци, в която ще участват 200 обучаващи. От началото на 2012 година комисията събра 115 милиона евро за хуманитарна помощ. Изключително важна помощ за бежанците, които са огромно перо. Положението е изключително тежко, защото тези бежанци са един допълнителен проблем. 338 милиона бяха отделени от Европейския съюз и за решаване на продоволствената криза. Комисията пое ангажимента да изпрати 660 милиона евро за развитие на региона в рамките на 10-та рамкова програма за развитие. За момента този проект е замразен. Така че а, смятам, че е, след е, известно време тези средства ще могат да бъдат деблокиране. Има нов е, представител на Европейския съюз за Сахел, когато се надявам да срещна скоро, а на 15 май тук в Брюксел ще бъде организирана конференция за Мали. Ще координираме усилията си с тази конференция. Аз много ясно чух вашите е, опасения, че има прекалено много представители на място, които носят част от отговорността и че е необходима много тясна координация. Напълно съм съгласен с вас. И в рамките на, моите, на моята функция, без да излизам извън възложения ми мандат, се опитвам да работя с останалите представители, не само колегите от различните структури на ООН, но и с Африканския съюз, да, с, които, с, с колегите сме в непрекъснати контакти защото в крайна сметка целта е да работим заедно. Смятам, че ООН е, има специална отговорност в региона. Това, разбира се, за координацията, пак ще кажа, и за мен тя има огромно значение – Всички споменахте, че трябва максимално бързо да започне диалог за помирение в Мали. Защото в противен случай няма да можем да организираме изборите. Аз не искам изборите да се организират прибързано, преди да а, а, изтеглянето на Франция. Страната е в състояние, в което в момента не може да организира а, а, избори. Въпреки това обаче бързото им организиране е, е постижима цел и има стотици хиляди бежанци и селени лица и е много трудно да се изготвят избирателните списъци. Това е почти непосилна задача, но ще се опитаме да намерим решение. Ще направим всичко възможно изборите да се проведат през юли, но не ви няма да скрия от вас, че това е изключително трудно. Е, и към това се добавят и метеорологичните условия. Юли е един от най-тежките за понасене месеци в региона. Така че ако не работим непрекъснато, с постоянен ритъм, няма да успеем да организираме избори. А, а не направим ли това проблемите, вътрешните напрежения в мали ще е, продължат. Е, разделението е такова, че е, без избори никога няма да постигнем изграждането на един действаща държава в Мали, обърната към бъдещето. Така че в случая изборите имат съществено значение, не само като част от демократичния процес, а и като извеждане на а, държавата от задънената улица, в която се намира. Има най-различни заинтересовани страни, които, с които трябва да общуваме, трябва да бъдем винаги и ясни а, трябва да настояваме компрометираните лица да се оттеглят от а, политическото пространство, да се изградат, да се покажат нови лица. Така че, пак повтарям, изборите са важни не само като част от демокрацията, а и като дебл... фактор, който ще деблокира положението. Още от сега трябва да се започнат и преговори. Малийското правителство в противен случай е, ще се откаже да предприема стъпки. Затова международната общност трябва категорично да изисква, дори да налага избор, е, преговорите да бъдат възобновени. Трябва да бъде създадена комисия за помирение на севера и юга. И нека не забравяме уроците от миналото. Знаем, че преди се стигаше до споразумение, но никой не ги спазваше и затова има такова недоверие и такова напрежение. Аз а, а, на място го усетих а, далеч по-силно, отколкото си го представях и затова трябва незабавно да започнем работа. Сега в отговор на господин Данжан. Очевидно е, че Въпросът с изтеглянето на френската войска, френската армия ще е, е важен. Това е проблем на суверенно решение на Франция. Това вероятно ще стане постепенно. Но целта е да се гарантира междувременно, докато това стане, малийската армия да поеме е, в свои ръце сигурността на страната, за да не затъне Мали отново в някаква нерешима е, ситуация. Така че трябва да сме предпазливи и реалисти. Това е нашата препоръка към всички останали заинтересовани страни. И на всяка цена да настояваме да започнат преговори Разбира се, всичко това ще се вписва в рамките на по-широките усилия за борба с тероризма. Самото начало на изказването си тук казах, че по положението, позицията срещу тероризма този път се радва на консенсус на всички страни в света. Всички се притесняват от пропускливостта на границите. 1600 е, км граница между Алжир и Мали, това е огромно. Можете да си представите какъв е мащабът на проблема. И с тази пропускливост. Терористите имат огромни възможности да вредат навсякъде по света, Европа, Франция, Великобритания, Съединените щати. Всички страни бяха на едно и също мнение, дори държави като Египет. Всички е, страни, които иначе бяха против е, военната намеса в Мали, поне по, по отношение на тероризма е, в Сахел всички бяха на едно мнение. Всички осъзнават опасността. И трябва да се възползваме от това трябва, разбира се, да имаме колективно участие, защото не, всеки по-отделно няма да пребори тероризм. И тук искам да отговоря на въпросите на съседните държави по отношение на границите. Да, естествено, съществуват големи опасения във връзка с тази опасност. Френската армия, с помощта на армията на Чад е, успя да проведе военните е, си акции, които можем да определим като успешни, но въпреки това, това е, не успя да се справи, защото голяма част от е, е армиите, с които воюваше, изчезнаха из планините или преминаха в други държави. Така че проблемът не е решен. Как да се е, трябва да се реши. И тук спирам до друга поредица въпроси, които ми зададохме. Ми да, с процес на развитие, който ще е, сложи край на незаконната економика, която цари в региона. Нека да не забравяме, че в количествено отношение трафикът на, на наркотици, контрабандни стоки, взимането на заложници за подкоп, борави с цифри от рода на десетки милиони евро. И всички тези източници на богатство трябва да бъдат замеслени с легални източници за забогатяване на а, отделния човек. Т.е. трябва да стимулираме намирането на законни пътища, канали за получаване на пари, за да изместим а, този трафик. Това е, а, е, може би, един от най-важните аспекти, които трябва да решим. Аз ви споменах стълбовете, на които трябва да се опре развитието, създаването на една реална функционираща економика, защото в тези страни липсват елементарни е, елементи по отношение на енергосъбдяване, здравни заведения, учебни заведения, върху които да да се опре в бъдещото им развитие. А, питате какво мисля за положението в Либия. Да, аз мятам, че войната в Либия също допринесе много за дестабилизация на целия регион и затова се нуждаем от международна помощ. Un'altra serie di domande su una но има и други въпроси ми зададени. una Относно многобройните етноси, племена, различни е, традиции. Верно, че туарегите са важна съставна част, но не са най-важните, не, не е най-голямото племе когато говоря за за многообразие на, в а, а, на масата на преговорите, то тогава имам предвид а, условия, които да са а, равнопоставени за всички а, етноси в, северно, в, северна, в Северно Мали. Вярно, нищо не е постигнато, нищо не е постигнато веднъж за винаги и трябва. Но Трудно мога да отговоря на въпросите, свързани с участието на Катар, ролята на Катар. Има много слухове, много така приказки по този, на тази тема. Много са сложни отношенията. Трудно бих могла в момента да изясна и да кажа нещо по-конкретно подготвихме отговор, проект за бъдещата реконструкция на страната с помощта на страни от целия свят. Е, това е един много сложен процес, тъй като има много голямо различие на мненията. Някои страни са готови да окажат конкретна помощ, но също времено биха искали да имат критичен поглед и известен контрол върху е, начина по който се разходва тази помощ е, така че от една страна е хубаво да се премахнат бюрократичните препятствия и същевременно да се създаде една, едно здравословно състезание между страните донори. Но какъв, какъв е, какви са заключенията? Имам, имаме ли а, интерес Африка да бъде разтърсвана от тероризма или ако ако искаме да осигурим сигурността на продоволствието, стабилност, нямаме по-скоро интерес да създадем в Африка условия за стабилност и мир. Така че аз разчитам на това и се възползвам от този консенсус срещу тероризма за създадеме една един стратегия. Много, много утопии, много мечти има в работата в този регион, но същевременно сме стъпили на едни заплаки, на едни опасности, които са наистина реални. Така че на, на, на практика не може да се говори само за наивност и за утопия. Сега не мога да отговоря на, на вековния въпрос, свързан с а, напрежението и сблъсъците в а, а, Сахара и мисията на Минурсо. За сега това не влиза в моите компетенции, така че не мога да отговоря, но а, мога да кажа, че до сега всички а, решения на съвета за сигурност и на общото събрание и създаването на мисии не, не решиха проблемите. Сега, за момент аз имам един строго определен мандат и не мога да говоря или да излеза извън на тези правомощия. Сега и сега ще отговоря на няколко въпроса наведнъж. Няколко депутати зададаха въпрос, свързан с европейската политика спрямо развитието на Африка и Африка като цяло. Когато работих в Европейската комисия, се изработваше такава а, стратегия. Но мисля, че, че трябва да се върнем към своите основни ценности и да да Засиляме онези процеси, които позволяват на съседските страни да се отворят към Европа, за да може е, Европа, както го наричахме тогава, да бъде заобиколена от кръг приятели. Мисля, че това е от жизнено значение за а, бъдещето развитие на Европейския съюз. Аз винаги с а, много с много неприязан чувам коментари когато посещавам тези страни, казват, да, вие сте наш партньор, но ние не ви познаваме. И а, аз, а, ето, казвам ви, така се да нещата. Разбира се, ще се опитам да направя нещо, но а, Европейския съюз а, трябва да, да, не, да не спира до помощта. Европейския съюз трябва да, да направи една крачка напред, за да наистина да бъде заобиколен от кръг приятели. Това скучно струва много, това изисква много усилия. Да, изискват се много усилия, особено когато се сблъскаме с подобни обстоятелства, като положението, в което сме в момента. Сега някои въпроси изискат много по-дълбок анализ, като например климатичните промени и техните последици върху развитието на региона. Аз не съм експерт по тези въпроси, но експерти казват, че тези бедствия се влияят и от събитията. Има, както сме свидетели сме на все по-чести засушавания, които са последвани от наводнения. И това влияе също върху положението в съответните страни и обратно Така, това са отговорите, които мога да дам на зададените ми въпроси. В най-скоро време Европейският съюз в сътрудничество с ОНЕ да обедини усилия за организирането на избори. Ние бихме могли да бъдем много полезни, тъй като притежаваме уникален опит в тази област. Това е наистина една много специфична ситуация. Имаме страшно много разселени е, лица и много трудно могат да се изработят едни достоверни и точни избирателни списъци. Така че това е това наистина е от, от, от огромно значение, защото трябва да се реструктурира едно общество, което на практика е било разпръснато в цялата страна. Европейският съюз и вашата комисия трябва да играят много значителна роля, която е, отива отвъд чисто материалната помощ. Африка е, иска е, едно, една близост, едно сближаване, което като е, Африканците са готови да забравят е, миналото. Африка отправя от приятелски, положителен поглед към Европа, един поглед отправен към бъдещето и който се е отвърнал от е, миналото. Така че, нека не мислим само за средствата, за парите. Да, разбира се, парите са от огромно значение, но трябва да поемаме и политическа отговорност и ангажимент. Благодаря, президент Проди, скъпи Романо. Благодаря много сърдечно и съжалявам, че закъснях, но в Кансол каза, че можем да продължим пеша, нищо не, вече не работеше и е, никакви превозни средства не можеха да се придвижват. Е, затова се забавих. Благодаря на Румено Проди много-много сърдечно за това, че се отзова на нашата покана. И е, за нас е много важно да знаем, че в сигурни ръце ще бъде мисията на специалния пратеник на ОНЕ в Сахел. Естествено, трябва да разглеждаме всички конфликти в региона като едно цяло и да се получим и от грешките, които допуснахме в Афганистан. В никакъв случай не бива да ги повтаряме защото ето, че в Афганистан е, е, продължават проблемите и сигурност няма. Е, не, няма не се вижда светлинка по отношение на преодоляването на тероризма и на военните действия, които се отразяват на населението. Много, много благодаря за това, че е, е вие, господин е, Проди, подчертахте колко важна е, е, цялата африканска общност е, за решаването на проблема и е, в този дух е, много се надявам, че действително едно сътрудничество за установяване на мир в региона ще бъде постигнато. Ще бъде постигнато и сътрудничество между всички донори и всички от тези, които биха желали да подкрепят е, мира и демокрацията и стабилизирането на региона. Спомням си е, седейки сега до вас и слушайки ви колко хубави времена преживяхме точно по времето на комисията Проди, когато виждахме възхода на е, Европейската общност, виждахме еврозоната вече, тя придобиваше ясни очертания, надявахме се е, на едно хубаво, успешно развитие и то до голяма степен се е, случи. Сега трябва да преодолеем и проблемите. Благодаря много и на представителите на комисиите по външна политика в е, парламентите на Марокко, Алжир и Тунис. Много се надявам, че ние ще продължим с с е, вас да работим в тясно сътрудничество и да помагаме и на вашите страни, и на съседните на вас страни, които преживяват е, също така тежки е, времена и дори много по-големи проблеми. Позволете ми накрая да благодаря и на всички, които участваха в тази дискусия и присъстваха на нея и на преводачите, на които отнехме доста от свободното време. Благодаря и много cambio niente, eh, non si cambia